Сърдечно добре дошли на заседанието на Комисията по селско стопанство днес след обед. Както виждате, ние имаме само един час на разположение, поради което искам веднага да преминем към дневния ред. Приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, обявявам дневния ред за прият. И мога да ви съобщя, че и днешната среща на нашата комисия отново ще бъде предавана по интернет и ще има превод на 16 езика. Изключват се гръцки, естонски, латвийски, малтийски, е, галски, шведски, словашки и харватски. А не, извинете, поправя се председателят. и харватски, в крайна сметка. Можем веднага да преминем към точка 4 от дневния ред. Тук става дума за темата митнически преференции между Европейския съюз и Украина по отношение на пилешкото месо. Докладчикът по това становище тук водеща комисия е Комисията за търговия и докладчикът за становище е колегата Кузмюк. Веднага му давам думата. Dziękuję bardzo. Konkluzję naszej opinii Państwo zapewne. Много ви благодаря. Всички Знаете какви са заключенията в нашето становище. Затова, може би, само да ви представя обосновката за това какво предлагаме на водещата комисия, комисията по търговията. Ние сме за това да бъде одобрено споразумение с Украина чрез обмен на писма. Така както е регламентирана търговията с пилешко месо и също така продукти от птичен месо като цяло в съответствие с поразумението. Става дума по-специално за уточняване, свързано с пилешки разфасовки. Вие знаете, за това колко е нараснал вноса в Европейския съюз на подобни продукти. За това нашето заключение отговаря на споразумението за търговия. И ние предлагаме да бъдат предвени три условия. Първото, при влизане в сила на споразумението, да има разпределение по отделни тарифни линии и по отделни периоди, свързани с, квотите. Това особено въжи за моята държава, Полша, защото, за съжаление, повечето от тези продукти ще са предназначени за полския пазар. Освен това, като по-общо решение предлагаме да се внесе съответното изменение в всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия, така че да се предвиди временно преустановяване на преференциите за квоти в случай на смущения на пазара. Това е нещо, което все още не е заложено в споразумението – и ние смятаме, че е много важно да се внесе това изменение, защото не искаме вноса от Украина да дестабилизира нашия пазар. Третото ни предложение ще бъде свързано с нашите партньори и с техните ангажименти в сферата на санитарните, фитосанитарните мерки и хуманното отношение към животните. Разбира се, ще изчакаме реакцията на Европейската комисия. Благодаря ви. Ähm, Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка, колегата Хитвики. Much, uh, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като докладчик Сянко от НП приветствам тази инициатива и всичките усилия предприяти от Европейската комисия да се реши ситуацията и то бързо. Една ситуация, която застрашаваше интерес на Европейския съюз. Изключително важно е да се актуализира споразумението за асоцииране с Украина от 2017 година. Заинтересованите страни очакват от нас реално и бързо решение, така че да могат да бъдат спазвани правилата от страна на някои украински производители. Предлагания текст, според нас, ще стабилизира ситуацията и няма да позволи да се нарушават правилата. По този начин ще се осигури повече сигурност за, заинтересовани страни, най-вече за сектора на производство на птиче месо в Европейския съюз тъй като вноса от Украина на 50 000 тона от Украина може да бъде нещо, което да доведе до смущения на пазара, но вече всяко едно количество на това със сигурност ще доведе до смущения. Искаме Европейската комисия максимално бързо да реализира всички тези промени и да следи за изпълнението им. Също така очакваме Европейската комисия да защитава европейския сектор на производство на птиче месо и най-вече малките производители. Благодаря колегата Христов. Господин председател, смятам темата за увеличаването на вноса на съскостопански стоки от Украина в Европейския съюз за изключително важна. Към 22 август тази година за 9 от 40 украински продукта с тарифни квоти за внос са достигнати съответните прагове. Това включва ключови и чувствителни за Европа продукти, като мед, царевица и пшенично брашно, например. Относно ситуацията с пилешкото месо, както е посочено в становището, от средата на 2016 година се забелязва скок на вноса на разфасовки от домашни птици, ръст от близо 15 000% е смущаващ и показва слабостта в споразумението за асоцииране. В тази връзка подкрепям предложените мерки, с които ще защитим интереса на европейските производители. Знаем също, че производителите на птиче месо ще бъдат потърпевши и от други търговски споразумения, като например това с Меркосур. Затова трябва да предвидим адекватни механизми за защита, ако не от директния внос, то от спонтанни нарушения на добрите търговски практики. Еврокомисията трябва да помисли за въвеждане на механизми за временно преустановяване и дори намаляване на тарифните преференции в случай на сътресения в чувствителни сектори. Бих желал да поставя въпрос към представителите на Европейската комисия. Дали имате информация дали всеобщо е обект на разглеждане искането към Европейската банка за възстановяване и развитие за заем на стойност 100 милиона евро от страна на голям украински производител на пилешко месо за придобиване на мощности за производство на пилешко в Словения. Аз не намерих информация за това, но може би вие знаете повече. Благодаря ви за вниманието. Ähm, Колегата Кристенсен. Благодаря. Бих искал да подкрепя препоръките на докладчика. Ни одобряваме. Това е много важно да може да бъде регламентиран този внос от Украина на пирешко месо. Много се радвам, че докладчикът формулира тези препоръки към Европейската комисия. Украина пое своите ангажименти по силата на споразумението. Необходимо е Украина да изпълнява своите задължения, включително в областта на хуманното отношение към животните. Колегин Вино. Колегата Вино. Да. Искам да поясня следното Фирмата има своето седалище в Кипър и това е проблем, когато а, става дума за това, че в Украина 300 милиона а, птици биват а, заковани и всъщност ние какво бихме искали да подкрепяме, малки стопанства, а не големи монополи, така че зелените са за това да има по-справедлива подкрепа на малките сълскостопански ферми, а не някой да бъде наказан, защото очевидно през последните години той е, е извършвал измами с е, тези е, части от е, пилешко месо и всъщност е, ние не би трябвало да легализираме подобна измама. Освен това виждам проблем с означаването на качеството. В Украина има все още отглеждане в клетки. Дребните селени в Европа се борят за справедливи цени и в крайна сметка стотици хиляди тонове такова месо се появява в е, училищните столове и за него не се знае откъде идва, така че много ви моля да имате предвид и този аспект. Благодаря. Следващият оратор. Демокрация абе вибор про... Нашата политическа група Идентичност и демокрация предлага Комисията на Европейския парламент по селско стопанство да призове Комисията по външна търговия да отхвърли проекта на решението на съвета за сключване от името на Съюза на това споразумение под формата на обмен на писма между Европейския съюз и Украина, чрез което ще бъдат внесени изменения за условията на търговия с птиче месо и продукти от него. Това е споразумение, което е сключено между Европейския съюз и Украина. Ще внесем това предложение в най-скоро време в писмена форма. През последните две години наблюдаваме значително увеличаване на вноса на пилешко месо от Украина. Не може да продължава така. Това застрашава стабилността на нашия сектор. Трябва да посочим, че цените са определено дъмпингови. И да позволяваме по-нататъчен внос при същата цена ще засегне много неблагоприятно птицепроизводителите и производителите на птиче месо в Европейския съюз. Няма да може да се реши проблема без предоставяне на допълнителни субсидии за сектора на птиче месо. Обаче откъде ще се вземат пари за тези субсидии? Няма равнопоставеност между производителите на птиче месо в Европейския съюз и тези в Украина. Затова призоваваме да се отхвърли проекто решението на съвета. Колегата Хазакамп не я виждам тук. Сега от Обединената левица, кой ще я замести? Колегата Фланган. Uh, Благодаря. Мисля си, че последователността е много важна в нашата политика. Много често не сме последователни и не виждам как можем да напредваме с това, което се предлага от гледна точка на гарантиране на устойчивото развитие на защитата на дребните производители. Ако подпомагаме вноса на нещо отвън, което не е с подходящо качество, това не е добро решение, въпреки че се случва много често и не разбирам защо. Благодаря. Сега има няколко колеги, които желаят да вземат думата, след което ще закрия списъка за изказванията. Колегата Пирис, Андер, Нойхелт, Йогъл, Шмидбауър, Яр, и Легит Буда. Има ли още някой, който да желая думата? Колегата Хюсен. Други, които желаят да вземат думата, виждам, че не. Тогава много ви моля да се ограничите в рамките на една минута. Колегата Шрая Пирих. Voorzitter, het voorliggende besluit is van groot belang. Wij hebben veel onrust колега, е, наистина това е много важно и точно през 2018 година в Брюксел, заедно с други, алармирах за тези развития – Имам предвид пилешкото месо, вносът на пилешко месо в Европейския съюз от Украина. Има празнота в споразумението за асоцииране и предложените изменения не ми харесват, защото това е нещо като възнаграждение за подобни практики. Освен това, това наводняване с украинско пилешко месо трябва да бъде спряно то просто залива пазара и е, представлява бреме за дребните производители, които предлагат е, по-високо качество, но на по-висока цена. За това трябва да Приемам все пак това решение на държавите членки, правя това по препоръка от Нидерландия, но трябва да останем бдителни, защото има нелоялни практики. И казах това миналата седмица в Комисията по търговия. Аз смятам, че заедно трябва да извършим проверка какви ще бъдат последиците, ако се съгласим. Колегата Сандър. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това досие е всъщност олицетворение на наивността на Европейския съюз и е, особено в сферата на международната търговия. За това Европейския съюз плати много скъпо, по-специално производителите на птичо месо, защото Украина в рамките на това споразумение получи допълнителни контингенти. И е, този текст като че ли ни въвежда в ситуация извън контекста контрол и трябва да се сложи край. И аз мисля, че ние трябва да изкажем тук нашето виждане. Аз също подкрепям принципа искането на докладчика да се въведе предпазна клауза наречена клауза от нова генерация. Въпреки това, аз се питам доколко това може да се реализира в рамките на това специално споразумение, защото то вече е финализирано. Благодаря. Благодаря. Колегата Найхел. Благодаря. Искам да кажа нещо за вноса и износа на разфасовки от пилешко месо. В Украина има няколко големи производители на пилешко месо и те задействаха всички лостове и работеха дори с нелоялни практики, за да могат да използват пропуските в нашето законодателство и да могат да си изнасят месото. 2016 година това бяха под 50 000 тона, 2018 са над вече много повече и стават все повече. Мен ме интересува как са се появили тези пропуски. Искам да напомня на всички, че тук в нашата комисия изнасяме 180 хиляди тона за Украина такова месо. И в какво става? Изнасяме и внасяме месо. Това е лудост. Е, да изнасяме и внасяме е, по този начин хранителни стоки не може да продължава в е, бъдеще. Не е нормално да има само внос от Украина в ЕС. Трябва да бъде и обратното. благодаря колегата Йогел. Благодаря, господин председател. В края на 2018 влязоха в сила нови правила за внос на охранителни стоки от Украина. Според Световната търговска организация, те трябва да влязат в сила в края на ноември 2019. Вносителите от Украина не могат да изнасят месо, което влиза в съответната категория. В Унгария имаше преговори между Европейската комисия и Ветеринарната асоци... асоциация в Украина, така че да се създад... да, да има еднакви сертификации и проверки, так, за да може месото да се изнася от Украина в ЕС. Е Голяма част от месото е механично обработено. А в Полша 90% от месото се влиза по този начин, механично обработено. След влизането в сила на новите правила, то на това трябва да се сложи край колкото може по-бързо. И всичко това трябва да стане много бързо. И Украина трябва да приеме система за сертификация. Благодаря, господин председател. Пилешкото месо в Австрия се произвежда по много високо качествено и се базира на строги изисквания. И много често се случва ефтина стока от съсъмнителен происход да навлиза на пазара. За мен това е много важно, тази незадоволителна ситуация да бъде поправена. Наша задача на депутатите е да затворим тези пропуски, тези дупки. Многократно съм казвала и често ще ме чувате, че това е недопустимо. трябва да има задължително обозначение по така както това се прави с европейското месо. Потребителите трябва да знаят откъде идва месото. Освен това, имаме нужда от много по-строга законова регулация за преработка на местни продукти като цяло. Задължителното обозначаване представлява един шанс и за производителите, и за потребителите. Благодаря, колегата Яра. Благодаря, господин председател. Ефтините, ефтиното пилешко месо не бива да се произвежда в ущърпа на ветеринарните изисквания и да се използват лекарства. И един въпрос – как може това да се промени? защото искаме продуктите, които влизат, да отговарят поне на същите стандарти, като тези в Европейския съюз. И какви са всъщност възможностите е, чрез създаването на преференции да гарантираме е, задължително съответствие с съответните директиви. Не говоря за... Нямам нищо против търговията и конкуренцията, но искам честна търговия. Колегата Буда. Благодаря, господин председател. В тази комисия сме говорили за Меркосур. Бразилия е една от държавите, която не спазва приятите правила. Сега имаме нова ситуация в Украина. Когато виждаме измамата от украинската държава и внос, когато внасят пилешко месо, а става въпрос всъщност за друга част от месото, ние сме длъжни да действаме по-силно, защото в противен случай нашите фермери просто ще изчезнат когато става въпрос за внос на пилешко месо без никакви качествени стандарти, което се изисква от фермерите в европейските а, държави. Миналата, седми, минал седмица в моята държава имаше фалирал такъв производител. И как е възможно да се има такова пилешко месо под, неговото, под това, което той произвежда? по мое мнение, тез, този износ трябва да спре. Благодаря. Благодаря. Колегата Русен. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите Кузма, колегата Кузмък за неговото становище. Това са добри новини. Чрез това споразумение с Украина – можем да затворим пропуска пред вноса на това ефтино пилешко месо с нулеви митнически разходи. Това е добра новина, но имам и смесени чувства относно това споразумение. Става въпрос за увеличаването на внесения процент – и това какво е положението с нашите европейски стандарти. И това би бил въпрос към комисията. Как се следи спазването на разпоредбите за безопасност на внасеното месо? Дали Украина изпълнява тези разпоредби за здравето на животните? те не отговарят и не изпълняват нашите изисквания, а би трябвало да го правят. Благодаря. Приключихме с този въпрос. Имаше няколко въпроса към комисията. Господин Кларк, ако може да отговорите. Благодаря, господин председател. Благодаря също така на изказалите се депутати усещането ми, че има една, макар и твърде неентусиазирана, най-меко казано, подкрепа. Украина по силата на споразумението има правото да внася определени количества птиче месо, пилешко месо в Европейския съюз и ние трябва да затворим всички вратички, които биха позволили злоупотреба. Много се радвам, че докладчика определи основните проблеми и определи пътищата за решаването им, за да се затвори тази вратичка, която се отваряше чрез споразумението. предложението за увеличаването на квотата за, Укра... Е, за Украина е нещо, което е наистина твърде голям показател и мисля, че на пазар на Европейския съюз, където произвеждам 15 милиона тона годишно и изнасяме около 7 милиона и внасяме 200 000 тона годишно, според нас 15 000 няма да се отразят неблагоприятно на европейския пазар. Това е един съвсем управляем обем. Въпреки, че разбира се, не е пренебрежимо това количество. Докладчикът предложи Европейската комисия, Европейския съюз да въведат допълнителни условия – при тази отстъпка. Искам накратко да се спра на тях. Първо, трябва в допълнение към тарифните квоти предпазни мерки. Това е предложението на докладчика. Според мен това не е необходимо. Самите тарифни квоти сами по себе си са класически вид предпазна мярка. Има горна граница за обема и няма нужда да се въвежда нещо допълнително, тъй като квотите действат автоматично. В противен случай с месеци ще водим преговори с Украина за механизма за предпазни мерки. Мисля си, че трябва много бързо да действаме и чрез тарифните квоти да въведем горна граница на вноса. Второ, докладчикът много разумно ни моли да проучим дали има друг начин да се управляват квотите, квотите, например, чрез месечни количества. Това не е необходимо. Птичето месо не е сезонен продукт и нашият опит с вноса от Украина показва, че количествата са равномерно разпределени през цялата година, така че месечните количества, които да се контролират, вече ни позволяват да не се допуснат никакви смущения на пазара на Европейския съюз. И вече третият аспект, засегнат от много други оратори, санитарните и фитосанитарните мерки, хуманното отношение към животните. Украина пое ангажимента и го спазва относно хуманното отношение към животните, що се отнася до санитарните и фитосанитарните стандарти. Украина също има своят ангажимент и трябва да кажа, разбира се, че се проверяват всички внасени в Европейския съюз продукти още на границата за съответствие на санитарните и фитосанитарните мерки. Украина, разбира се, трябва да въведе цялото законодателство на Европейския съюз, което е свързано с продуктите с животински происход. И съветът миналата седмица съгласи във връзка с това приложение за санитарните и фитосанитарните мерки и хуманното отношение с животните, че ще бъдат финализирани преговорите с Украина през ноември. Тенденцията е много положителна в най-скоро време Украина ще възприеме изцяло всички законодателни актове на Европейския съюз, които са свързани с санитарните, фитосанитарните мерки и хуманно отношение към животните. Също така имаше въпрос, свързан с Европейската банка за възстановяване и развитие и заема за една украинска фирма. Това в момента е замразено. В момента банка, банката обмисля дали изобщо да отпуска този заем. Второ, беше поставен въпроса за механично е, сортираното и разфасовано месо. Украина има определени ограничения, свързани с вноса от Украина в Европейския съюз на такова месо. И отново искам да кажа, това не би трябвало да бъде нещо, което да е предмет на сериозна загриженост от страна на вашата парламентарна комисия. И разбира се, аз изцяло разбирам резервите, изразени от докладчика, но ние ще затворим съществуващите вратички в споразумението, ние ще защитаваме нашите производители и износители и разбира се ще следим какво се случва с носа на птичето месо. Благодаря. Колегата Кузмюк може би съвсем накратко, ако може наистина кратко, защото времето напредна. Съвсем накратко. Бих искал да ви, благодаря, да ви благодаря за вашите изключително ценни бележки. Искам да благодаря на директора за дадените обяснения. Мисля си, че това, което чухме от Европейската комисия, вдъхва увереност. Ние се съгласихме за това, че ще има правно решение, което ще затвори съществуващата вратичка в действащото споразумение за асоцииране с Украина. Мисля си, че това ще помогне на европейското съскостопанство. Няма да позволи да се дестабилизира европейския пазар, но само по този начин ще се затвори една вратичка в законодателството. Благодаря, уважаеми колеги. Крайният срок за внасяне на изменения е 11 октомври, 13 часа. Приемането на становище е предвидено за 5 ноември приемането във водещата комисия по търговия за 3 декември. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 5. Тук става дума за за а, нетарифен внос. По отношение на САЩ става дума за прехвърляне на досегашните безмитни квоти от Аржентина, Австралия към САЩ. Искам да ви припомня, че тук ние сме в така наречената процедура, което означава да вземем решение само по тези неща по технически причини – няма да се отваря това досие, а измененията ще се изпращат на секретарията на Агри с чрез електронната поща, така както ми беше казано днес в хода на деня. Давам думата сега на колегата Дорфман. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. От 1989 година има споразумение с САЩ за внос с, на говеждо месо, което е третирано с хормони. Тогава Европейския съюз беше против да внася подобно месо и сега е, всъщност става дума за детайли от този спор – е, през 2009 е, година в крайна сметка е, беше въведена митническа квота от 45 000 тона висококачествено говеждо месо, т.е. месо, което не е от животни третирани с хормони. Е, такъв контингент беше въведен и то на митническа тарифа 0%. Е, тези 45 000 е, тона са предоставени не само на САЩ, а и на някои други държави от 2009 година тази схема функционираше добре. В последно време отново обаче се появиха проблеми е, с САЩ по отношение на това е, как трябва да изглеждат тези е, квоти и споразумението, за което говорим, предвижда, че в рамките на тази квота – става дума за тези 45 000 тона, не е повишена квотата, ще бъде предвидена твърда квота за САЩ и в крайна сметка 35 000 тона остават за Америка, а за останалите държави 10 000 тона. В моята препоръка Водещата комисия тук е Интът. Аз предлагам в моята препоръка да следваме тази линия. Тя е в интереса на селското стопанство да се приключи този спор с САЩ и да не създаваме други проблеми по отношение на износа на продукти от Европейския съюз в САЩ. Всичко това увеличава вноса на висококачествено говеждо месо, т.е. тарифната квота в случая няма да бъде, няма да увеличи вноса в Европейския съюз. Е, т.е. ако е, в този случай по-скоро биха били потърпевши други държави, които имат по-малки контингенти, обаче аз смятам, че като цяло в наши интерес е да приемем това предложение. Благодаря. Благодаря колегата Афран. Благодаря на докладчика господин Дорфман. По мое виждане, аз съм докладчик в сянка на групата на социалистите, та по мое мнение – това споразумение е добро за Европейския съюз от една страна, защото по този начин не се увеличава общото количество ковеждо месо, което се внася в Европейския съюз. Междувременно Австралия и Аржентина се отказват от част от е, квотата, така че общото количество остава същото. Това е добро споразумение от друга страна, защото вносът е предвиден за висококачествено говеждо месо и е, това месо може да се внася без е, пречки. То се провежда, произвежда по устойчив начин и гарантира здравето на потребителите. Има и трета причина. Предвид е, бурните търговски отношения между САЩ и Европейския съюз, би било добре ние да имаме подобно споразумение, защото американските производители ще спечелят от него и това ще доведе до хармонизиране на търговските отношения с САЩ. Независимо от последното решение на СТО, където неприемане на това споразумение без това би довело до последици и налагане на нови допълнителни ответни мета за продукти, които ние изнасяме в САЩ. Така че това споразумение, по мое виждане, е добро и може да бъде в полза на Европейския съюз. Би трябвало да го приемем. Благодаря. Много ви моля, тъй като сме се забавили във времето, бъдете кратки във вашите изказвания. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз благодарих вече на докладчика колега Дортман за неговото проекто становище, което според мен е солидна база за работа по една тема, която винаги е била в дневния ред на комисията, когато става дума за внос на говеждо месо. Аз поделям виждането на докладчика и няма никаква причина да сме против това споразумение Става дума все пак за внос на качествени продукти на нашата територия и е, продуктите ще бъдат същите като нашите. Това споразумение изисква само а, реорганизация на квотите и няма да наруши а, цялата верига. В контекста на отношенията с САЩ смятам, че е необходимо парламентът да може да изрази своята позиция и да постави някои условия. Това споразумение трябва да бъде по отношение на САЩ, но и на други страни, които се ползват от такива тарифни квоти. Разбира се, не трябва да се отварят вратите на допълнителни проблеми в рамките на бъдещите търговски отношения, така че се обръщам към компетентната комисия по търговия да да изиска резолюция е, заедно с процедурата по апробация. Благодаря. Благодаря. Колегата Скот Като. Благодаря, господин председател. Радвам се, че ЕС се опитва да смекчи конфликта в това трансатлантическо търговско споразумение и да се подкрепят правилата за световна търговия, които до някъде не се спазват от другата страна на Атлантика. Не знам дали САЩ допринася за смягчаване или за повишаване напрежението, но е, споразумение, именно с този американски президент, трябва да се прави в духа на разбирателството, ако това не е възможно, е, в търговското споразумение да се премисли. Като група на зелението ние приемаме скептично идеята за преразпределяне на такова голямо количество квоти към САЩ. защото това е основната линия в политиката на Европейския съюз и като внасяме говеждо, ние подкопаваме устоите на нашите фермери и окружаваме хората да произвеждат въглеродни емисии. Фермерите в ЕС вероятно ще платят цената на това споразумение в дългосрочен аспект, защото ще се бъдещи търговски споразумения ще се поставя по-голям натиск за, за върху квотите, например в споразуменията с Австралия. Аржентина или Люргвай, които в рамките на Меркосур ще поискат по-високи квоти, така че да компенсират тези намалени квоти. И накрая това ще намали възможността Европейски съюз да налага своите решения в бъдещи търговски споразумения. Благодаря колегата Томашич. Тя не е тук обаче. Не? Добре. Тогава колегата Фланга. Разбирам, че това ще доведе до увеличаване на вноса в Европейския съюз. Явно това е нещо хубаво и вие го казахте, но реалността е, че Ирландия, Република Ирландия ще загуби, ако САЩ подкрепят Брексит, защото 250 хиляди тона годишно става въпрос за това. Ние се опитваме да формализираме и да оправдаем вноса на 35 000 тона говеждо месо, докато загубим най-големия си пазар. И на кой етап ще го вземем на сериозно? Става въпрос също и за споразумението на Меркосур и а, каква е отговорността на Европейския съюз за климатичните промени. Дали ще е по-устойчиво да се внася месо без хормони от САЩ? Ами, ние вече има, имаме а, месо без хормони в Ирландия и не само там. Ами, нека да продължим тогава. Е, няма да изглеждаме много достоверно. Благодаря. Други колеги също желаят думата. Колегата. Има ли други колеги? Колегата Давид. И това са всички желаящи да вземат думата, с което приключвам списъка за изказвания. Колегата Сандро. Благодаря, господин председател. Става дума за много деликатно досие и аз мисля, че можем да бъдем горди от избора, който беше направен от европейците да не използват хормони на растежа в животновътството. Днес аз е, чувам, че Европейската комисия да твърди, че няма увеличение на вноса на говеждо месо в Европа. Това е истина, защото всъщност е, измененията не засягат е, е, размера на квотата, но как можем да бъдем сигурни, че този договор, който ще бъде финализиран с Мекросур, също така и преговорите с Австралия, не предвижда да се компенсират тези страни, които приеха да намалят своя износ с 16 000 тона колегата Чия Русо. италиано, да europeo, orgoglioso della grande благодаря. Като европеец аз съм много горд с производството на нашите типични хранителни продукти и пармезана. Но ме смущава позицията на САЩ, които поставят наказател, които искат да поставят наказателни мета върху тези продукти и това няма да бъде единичен случай. Е това висококачествено американско говеждо месо – Желателно би било да вземем едно интелигентно решение, защото в нашите търговски отношения има доста голямо напрежение. Но не бива и да се оставяме да ни изнудват. Тези решения ще имат ефект върху бъдещата земеделска политика, върху търговията и върху новото зелено споразумение. И трябва да защитим защитаваме нашите продукти и нашите потребители. Не бива да се подаваме на изнудване и не бива да се отказваме от качеството на нашите продукти. И още веднъж пример с пармезана. Euh, Благодаря, господин председател. Радваме се, че този въпрос се повдига, но трябва да помним, че не бива да фокусираме само вниманието си не само върху САЩ, а и другите държави, засегнати от това споразумение. Ще е добре е, да, ви, да видим какво мислят другите държави, които са засегнати от това споразумение. Защото високото качество не идва само от САЩ в този случай. Господин Фланеган каза, и попита защо трябва да внасяме месо от САЩ, след като можем да си го произведем такова висококачествено месо и тук. Разбира се, тук обаче става въпрос за смисъл да, да продължаваме да използваме а, нашето а, земеделска продукция като някакъв а, като някаква разменна монета да видим какви са различните начини да се подходи към едно такова споразумение. Благодаря. Благодаря колегата Шрая Пирих. Благодаря. Е, имам един въпрос, дали съм разбрала правилно. Генералният директор на дирекция търговия казва, че става въпрос само за преразпределение на квота, само за това. Но как, според комисията какъв е ефектът върху европейските производители от същия бранш, които произвеждат също толкова качествена продукция? Колегата Давид. Благодаря ви. Много неща се казаха днес. Искам да попитам колегите, които толкова настояват да се отхвърли това предложение. Искам да ги подкрепя, извинете. Защото ако не го направим, ще бъдем изложени на все по-голям натиск в бъдеще и ще трябва да правим все по-големи отстъпки. Ще бъдем под натиск от производители от други държави, които ще влушават все повече качеството на месото, което изнасят за нас. Благодаря. Бяха зададени въпроси към комисията. Ще ви помоля да отговорите само за две минути. Благодаря. Всъщност, ние вървим от 15 000 на 45 000 тона говеждо. Ние говорим също така за един 20 годишен спор, който се води в СТО за качеството на говеждото месо, третирано с хормони. Това е много отдавнашен спор. Но ние сме в тежка ситуация, защото ние трябва да компенсираме САЩ за това, че не внасяме от САЩ говеждо месо, ако то е третирано с хормон. Т.е. ние трябва да гарантираме определен дял на САЩ за внос на говеждо месо. И това е нещо, което въжи 7 години. Т.е. както много от вас казаха, квотата, обема не са се увеличили. Също така не се е променил и факта, че износът от САЩ ще продължи да отговаря на нашите изисквания за месо, което да не е обработено с хормони. От тази гледна точка сектора на производство на говеждо месо в Европа е много доволен, защото месото, което идва от САЩ, е по-скъпо, отколкото онова, което идва от Аржентина или Уругвай – така че нашият сектор е много доволен от това, че на нашият пазар ще постъпва по-скъпо струващо месо от САЩ, отколкото по-низко струващо, например, от Аржентина. Така че ние не компенсираме никоя държава от гледна точка чрез предоставяне на по-големи квоти – по никакъв начин не компенсираме нито Австралия, нито Уругвай, нито Аржентина мандата, даден ми от Европейската комисия, изрично забранява каквато и да е било компенсация. Да, разбира се, тези държави губят част от своя износ, но те разбират, че в противен случай квотите ще бъдат абсолютно отменени. И последното, което ще кажа, в средносрочен аспект в това споразумение получаваме ангажимент от САЩ да спре веднъж и за винаги 20 годишния спор, който се води в СТО. Така че ако прочетете споразумението, ще видите, че имаме клауза за преглед след 20 години и се предполага, че след като Европейския съюз надлежно изпълнява свое задължение, което е 100% гарантирано, и като резултат всъщност се приключва много отдавна водения спор в СТО във връзка с месото третирано с хормони. Мисля си, че това ни гарантира правна сигурност в дългосрочен аспект, така че това е което ние получаваме от САЩ в замяна на този дял. И накрая. И накрая колегата Дорфман. Ще бъде кратък. Ще подчертая последното изречение. Наши интерес е и в ние винаги сме имали мнозинство тук в тази комисия, че не искаме да се занимаваме изобщо с месо с хормони. Мисля, че в наш интерес е, е да продължим дебата с САЩ и да го приключим окончателно, що се отнася до вноса на месо с хормони това нищо не ни струва, защо няма да се налага да, прав, да правим други отступки. В, пък за сметка на това ще приключим този дебат и няма да допускаме в Европа да влиза месо с хормони. Затова смятам, че трябва да подкрепим това споразумение. Благодаря. И на... стигаме до края на тази точка. 11 октомври, 13 часа е крайния срок за измененията, а становището трябва да бъде прието на 18 ноември. И на 7 декември да бъде прието в Комисията по търговия. И стигаме до точка 6. Разни. Аз нямам нищо по тази точка. Ако и вие нямате какво да кажете, можем да преминем към точка 7. Следващото ни заседание е на 4 ноември в 15 часа. Но преди това, ще, утре ще изслушаме нашия комисар в 11 часа. С това закривам нещо с заседание и ви благодаря.